Okay, we can move on. Да продължим нататък към следващата точка. Така че чисто и просто продължаваме нашия диалог с и размяна на мнение с изпълнителен заместник председател Домбровски и комисара Джентилони, така че им благодарим за това, че остават още един час, за да обсъдят с нас а, есения фискален пакет на европейския, за, на европейския семестър за 2020 година и проекто плановете за бюджета. Така че ще им дам сега думата за максимум 6 минути за всеки един от нас и след това ще продължим с 45 минути дискусия. Девет въпроса предстоят и тогава ще има по 5 минути и за въпроси за отговор. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати. Продължавайки нашата дискусия по европейския семестър, сега се спираме вече по сериозно на темата за фискалните решения. Комисията прие в своя фискален пакет на 20 ноември миналата година Включват се варианти за бюджетните планове за европейските държави членки от еврозоната и решенията за Унгария и Румъния. 19-те държави от еврозоната, еврозоната имат стабилни фискални политики и подкрепят координацията в еврозоната. Както знаете, нашето становище подчерта подкрепено от Еврогрупата в последния месец и сега с радост ще ги обсъдя с вас. Защото искате да сме по-демократични, трябва За първи път от 2002 година няма нито една държава членка, която е в, да е в процедура на свърхмален дефицит. Имаме а, съвкупностния дълг, който а, пада, а, намалява и 9 държави имат излишък. 9 също така са над средното ниво. Държавите от еврозоната, които имат а, фиксиран, т.е. които са поправили обстоятелствата, когато е било а, положително положението, а, продължават напред, но също така е важно, че има все повече сини страни. Економическия вятър обаче сменя посоката си и така стигам до не толкова положителните новини. На първо място, миналата година видяхме едно отслабване на европейските и световни економики. Европа вижда намаляване намаляване на износа и производството. На второ място, положителната фискална оценка всъщност маскира някои разлики между държавите членки, както по отношение на бюджетната ситуация, така и по отношение на бюджетните планове. Девет държави са в съответствие, две най-общо в съответствие и 8 са в риск от неспазване. Пауло ще говори за това малко по-подробно. Сред а, бюджетните планове за 2020 година а, е, рискът е свързан най-вече за това, с, а, е, че има държави членки с високи нива на задължняност, е, който не се намалява достатъчно бързо. Белгия, Испания и Франция имат много високо съотношение между дълга и БВП почти 100%, Италия е над 136% и тези държави се очакват да спазят измеримия показател. Тези четири държави имат достатъчно положителни економически, економическо развитие и през 2020 година фискалното приспособяване или дори фискално разширяване се очаква. Като цяло посланието на държавите членки е, че те трябва да използват своите фискални инструменти, за да се подготвят за по-големите предизвикателства, които предстоят. Как точно зависи от самите държави. С тези държави, които имат а, високи дългове, трябва да ги намалят, а тези, които имат съответното фискално пространство, трябва да продължат да го използват. Миналата есен Австрия, Белгия, Португалия и Испания а, подадоха планове за бюджетите без промени, така че се очакваше да имат а, пълни бюджетни права по време на изборите. А, в случая на Португалия ние имаме о, актуализиран план от 17 декември по него публикувахме становище на 15 януари, включително в Португалия имаме и някои от целите спазени за 2020 година, но в същото време се нарастват разходите над тези, които препоръчва съвета. Ето защо комисията предвижда несъответствие с пакта. Освен това, Миналата есен комисията предложи и съветът прие процедури за отклонение по Унгария и Румъния. И двете държави не са коригирали своите бюджетни а, посоки по начин, който се препоръчва. Освен това, Румъния сега надвишава с 3% а, БВП а, нивото а, спрямо договора и така ние ще продължим да а, следим всичко това. Като цяло, настоящата ситуация предоставя една добра иллюстрация на необходимостта да се използват подкрепящите а, положителни економически времена за изграждане на добри фискални буфери. Държавите членки, които са се възползвали от тези възможности, в момента се възползват от фискално пространство, което може да се използва за справяне с бъдещите предизвикателства. В други държави членки, които не са положили нужните усилия, фискалните политики да бъдат достатъчно последователни, всъщност те намаляват своето пространство и има риск да се видят неположителни тенденции. Благодаря за вниманието, председателката. Сега давам думата на Пао Джентилони. Госпожо председател, аз имах няколко бележки, които исках да споделя. Положителното е, че сборния дефицит в еврозоната ще остане вероятно под 1% от БВП, през, но както чухте, имаме държави членки, които са в тези процедури и 9 държави се очаква да получат тези цели през постигнат тези цели през 2020 година. Освен това, държавният дълг за еврозоната се очаква да продължи да пада до 85% от БВП през 2020 година. От друга страна, економическата дейност се забавя, на пазара през последните няколко години, както се вижда в прогнозата от есента, не се очаква растежа толкова бързо да се увеличи. Ще актуализираме прогнозите си следващия месец и не очакваме кой знае какви промени. Има и външни рискове от тази гледна точка и също така споразумението с Съединените щати и Китай няма да е достатъчно, за да се промени тази а, обща картина. Освен това, тази картина подчертава важни разлики между държавите членки, като да речем отстоянието от междинните цели, реструктурирането на плановете, общия, общата фискална позиция в държавите членки трябва да остане в излишък, но се очаква това да се увеличи тази година, с което води към малко по-експанзионистична позиция. Това е надяваме се, добре за растежа на еврозоната. Различните държави имат свой собствен път, но по един координиран начин. Трябва да вземем позицията на всяка една държава членка и да избегнем процикличните фискални мерки. Еврозоната, държавите членки приеха подобен подход. И нека сега да кажа няколко думи повече за бюджетните планове на всяка една държава членка. Както каза Валдис, 9 държави членки са в съответствие с пакта за растеж и стабилност. Две от тях, Германия и Нидерландия, приветстват и първите стъпки за по-експанзиционен подход към фискалната политика, което подкрепя тяхната собствена економическа политика и растеж, както и на цялата еврозона и Европейския съюз. И затова немските и нидерландски власти ще предприемат допълнителни а, разходи за подкрепа на инвестициите. Сега към държавите членки, които са в риск на неспазване. Както беше казано, липсата на консолидация в държавите с висока нива на дълг и рисковете за устойчивост будят притеснения. Белгия, Испания, Франция и Италия не спазват настоящите цели и целите на междинните цели. Също така ние получихме планове без промени за Испания и Белгия. И има и други четири държави Словения, Словакия, Финландия, Португалия в риск за неспазване. Словакия и Финландия вече сведоха своето ниво на дълг под 60% от БВП, а Португалия и Словения намаляват своето а, съотношение между задлъжнялостта и а, БВП с, добра, а, с добър ход и са свели дефицитите си под 3% от БВП. Все пак тези държави а, срещат риск от а, сериозно а, отклоняване и не спазване на целите на международно а, на, а, в междинен план. В някои от случаите това, което виждаме, не отразява сериозните усилия предприяти от съответните държави, например при намаляването на а, дълга. Така че, ето, а, ние направихме и преди това а, дискусия, която ни даде възможност да помислим как всичко това може да се подобри. В заключение, заключенията на фискалния пакет са, че държавите членки трябва да продължат да следват една разумна бюджетна политика, тези, които имат големи разлики, да продължават да, да, се, да се стремят да ги преодолеят за да бъде всичко това в посока на заздравяване на координацията на нашата фискална политика. Благодаря ви за вниманието и с радост чакам да продължим нашата дискусия. Преминаваме към въпросите. Първият от НП Зигфрид Морешан. Не повече от две минути имате за въпроса. Заповядайте. Благодаря. Добре дошли на комисарите Домбровскис и Гентелони. Първият ми въпрос е за зеления пакт и финансирането. Това е много важно. Какъв, какво е финансовото въздействие на равнище държави членки? Как ще бъде финансиран зеления пакт от тях? И на второ място, когато Международния валутен фонд се намеси при справедливия преход. Как виждате тази интервенция? Как може да бъде мобилизирането на национално равнище на финансови ресурси? На следващо място говорихте за 3 и 6 пакета, господин Джентелони. Опростяването е нещо добро, добре, и трябва да имаме по-прости правила, но не по-слаби. Какво е вашето становище по 36-то пакета? Така че да не се застраши финансовата консолидация, а да се поощри инвестиция в зелените технологии. И на следващо място, Въпрос към господин Добровски. Вие говорихте за Румъния и че ще има експандиране на финансовата политика. Въпросът беше, че предишното правителство се държа по един начин. Сега, сегашното правителство има желание за консолидиране на бюджета. Предишното правителство се ангажира с едно ниво на пенсии, а сегашното правителство трябва да отложи някои определени поети ангажименти и съответни финансови мерки. Как виждате вие тази ситуация? Господин Домбровскис. Благодаря, госпожо председател. Господин Морешан, най-напред въпроса за финансирането на Зеления пакт. Ние говорихме за плана за устойчива инвестиция, устойчиви инвестиции именно заради това, за да може да се инвестират 1 трилион евро за следващите 10 години в Зеления пакт. В рамките на този инвестиционен план имаме и механизма за справедлив преход – за да подкрепим региони, които ще са най-уязвими. Какво е финансовото въздействие? Какви ще са рисковете? Естествено, ще има такива. Предлагаме за тази цел програми, които трябва да укрепят европейския бюджет. InvestEU е една такава програма, например. Европейската банка за развитие ще предприеме програма, ще приложи програма за подпомагане и даване на кредити. На национално равнище ще има съответно предприяти мерки, включително ще се задейства инвестиционната клауза, така както е предвидена в пакта за стабилност и растеж. Сега, заетостта в енергоемките сектори. Индустриите, които са свързани с добив на горива, Там държавите членки ще трябва да предвидат пропорционални инвестиции, пропорционални на БВП-то си. Сега за ситуацията в Румъния. Наистина, Румъния не спази обещанието, поето в рамките на решенията на съвета да намали бюджетния си дефицит до 3%. финансовото е, приспособяване. Тук този въпрос трябва да бъде разгледан холистично, трябва да видим цялата картина, както разходите, така и приходите. В случая на Румъния събираемостта на данъците е една от най-низката – господин Джентелони. Да, финансирането на Зеления пакт и на инвестиционния му план е предизвикателство. Знаем, че даже и в нашите анализи 1 трилион не е точно сумата на инвестиции, която е необходима. Това са само част от необходимите инвестиции състава на, този, на това усилие ще е съставено от различни източници, фондове, европейски и национални, национални банки за насърчаване на развитието ще бъдат привлечени също ще има публични, частни инвестиции. Това ще е дискусия, която ще се състои през следващите месеци. Това ще е дискусия не само за правилата, свързани с 3 и 6 пакета, ще бъде дискусия, свързана с държавната помощ, с а, начина по който е, инвеститорите трябва да действат. Сега, макроекономическите ни цели и рисковете свързани с постигането им. Тук може да изпуснем важна възможност. Когато се казва, че Зеления пакт е възможно за растеж, трябва да знаем, че това е предизвикателство. Истинско предизвикателство. Трябва да концентрираме усилията си в финансирането на Зеления пакт. Трябва да инвестираме в, в Зеления пакт. Това обаче не означава да се забрави макроекономическото развитие. Хонас Фернандес е следващият ор. Благодаря. Благодаря, ще говоря на испански. Искам да задам три въпроса. Първият се отнася до рамката на фискални правила, които са в действие сега. Двупакета, шест пакета, пакта за стабилност, също фискалния договор, който е включен в правото на Съюза. През следващите седмици и месеци комисията ще излезе с предложение за промяна на тази рамка. Моята парламентарна група очаква това да не е само въпрос на размисъл по ситуацията. В предходния мандат имаше много бели книги, много документи за размисъл характеристиките на сегашната рамка и нуждата от реформа изисква нещо повече от общ размисъл. От друга страна, миналата седмица беше представен механизмът за справедлив преход за създаване на фонд, който ще предвижда и промени, свързани с правилата за държавна помощ. Комисията през марта ще излезе с ново законодателно предложение за внасене на промени, що се отнася до кредитите и правилата за държавна помощ. Комисията трябва да предвиди диференцирано фискално третиране държави, които имат по-висок дълг да получат помощ в прехода. чрез промяна в правилата за държавната помощ. Също бихте ли казали нещо повече и за данъка, който ще се налага на границата? Господин Домбровски за отговор. Благодаря за тези въпроси. Най-напред. За финансовата рамка. Говорихме и в, предишния, в предишната дискусия за това. Наистина, в момента правим преглед на 3 пакета и 6 пакета. Оценяваме настоящите правила. Започнахме публична консултация за приспособяванията и преосмислене на правилата. Подчертавам, важно е да получим консенсус по целите. Искаме да подобрим правилата и не искаме да дебатът да трае години. Това трябва да е целта на публичната дискусия, а именно – ясни цели, ясна посока. Докладът на финансовия борт задава добра рамка за тази дискусия. Сега за справедливия преход и фонда, свързан с него. Споменах вече. Един възможен подход тук е възможността на страни с ниско, ниска задлъжнялост да използват по-голям по повече ресурси. Това ще е добре за регионите и за благоденствието на самите страни. Благодаря, Пауло. Обхватът на прегледа е да се намери не само да се обсъди как функционират правилата на ТРИП пакета и шестопакета, но и да се идентифицират възможните промени. За нас е важно да идентифицираме потенциалните промени по време на дискусиите. Трябва да направим равносметка на различните позиции в парламента – държавите членки и заинтересованите страни. Не може да наложим нещо отгоре надолу като предложение, ако не искаме естествено това предложение да е безсмислено. Ако искаме положителна промяна на правилата, то тогава трябва да имаме една обща дискусия. На второ място, механизма за приспособяване и за справедлив преход. Започваме оценка на въздействието. Ще се проведе изслед... проучване от таксо, то ще е независимо. А следващия месец, след тази оценка на въздействието, ще проведем публична дискусия – тя ще засяга секторите, които ще участват в този механизъм на приспособяване, а именно кои механизми ще попаднат в обхвата на този механизъм. Какво може да си представим тук? Може би предложението ще бъде изготвено след около година. Това е сложен механизъм, както от правна гледна точка, така и по съдържание. Uh, the, the considering... Благодаря. Сега като имаме предвид времето, с което разполагаме и че преводът ще приключи в 6.30, моля колегите да се придържат към една минута и половина за при задаването на въпросите си. Аз ще давам сигнал, за да бъдем под двете минути. Господин Герикано има думата. Благодаря ви, господа комисари. Ще говоря на испански. Работата ви е сложна. Правилата за европейския семестър имат различни цели. Гарантиране на, на финансите, структурни промени, да се подкрепят структурните реформи в държавите членки, също по отношение на заедността. Комисията сигурно ще се нуждае от това да даде малко повече пространство, да даде на страна да има малко повече гъвкавост, например, при дефицита, при реализиране на реформите. Но сега някои държави, поради популистски съображения, търсят промени в фискалните правила. Такъв е случаят с Испания. Въпреки огромните макроекономически дисбаланси в страната, 14% безработица, 17% дълг, сега се опитват да върнат назад единствената успешна реформа, която беше направена на пазара на труда след кризата. Вие представихте доста сериозна и обезпокоителна диагноза за Испания. Също, че Испания не си е свършила работата, че 2019 е загубена година, Вие поемате ли ангажимент е, комисията да ни осигури гъвкавост на държавите, които е, искат да напуснат е, верния път по популистски съображения и да върнат назад малкото реформи, които са реализирани. Благодаря ви, господин Домбровски, за отговор. По въпроса ви за гъвкавост срещу реформи. Това е предвидено в пакта за стабилност и растеж. Имаме структурни реформи, имаме клауза за това, целта на която е държавите членки, които реализират структурни реформи, да се ползват от известна гъвкавост, що се отнася до фискалната им траектория. Има редица държави, които се възползват от тази клауза за структурни реформи. Разбира се, тази клауза за структурни промени не е предвидена, за да върне назад реформите. Точно обратното, както беше казано вече, ако реформите бъдат върнати назад, фискалната гъвкавост също ще бъде преустановена. Тоест има пряка връзка. Относно фискалните планове на Испания. Неодавна се срещнах с министър Надя Калвиньо, за да обсъдим подготовката на бюджета за 2020 година. Работата продължава. Министърът заяви, че имат намерение да работят в съответствие с фискалните правила на Европейския съюз, така че нека да не прибързваме с изводите, нека да дадем възможност на новото правителство да представи своя план, след което комисията ще направи оценка. Благодаря ви. Господин Джентилони има думата. Искам само да допълня, Добрата новина е, че очевидно сега в Испания има правителство, което има бюджетни правомощия. Може да представи проекто бюджет. За Испания, както и за комисията, това е добра новина. По време на срещата ми с представители на испанското правителство, все още не беше ясно кога този бюджет ще бъде представен. Всъщност, ние сме убедени, че ще имаме добър диалог и, както каза Валдис, по време на дискусията ние с министър Нади Калвиньо беше ясно, че има ориентация към спазване на общата рамка на правилата ни. Това е дискусия, която ще бъде извършена, когато получим проекто бюджета. Знаете, че комисията е за пълно сътрудничество и за диалог, за да могат да бъдат намерени съвместни решения. Следващият въпрос ще бъде зададен от Стазис Якелинес от Зелените. Благодаря ви. Продължавайки казаното от предходната ни сесия, вие казахте, че се водят дискусии за процедурата за макроекономическия дисбалански. Дали ще бъде формализирано това чрез консултации, дали ще има някакъв преглед, особено някои от показателите за дълга и нестандартни парични политики, които продължават да съществуват. Ние искаме да сме част от всичко това. Друг коментар, който искам да направя е по процедурата също. Ако тя беше на лице 15-20 години по-рано, това щеше да ни даде сигнал за някои силни дисбаланси, така че може би кризата нямаше да е толкова сериозна в държавите членки, каквато беше. Вторият ми въпрос се оказва за да отнася до дългосрочната фискална устойчивост. В някои държави членки ще имат намал... има намаляване на средствата с 27, 24, 27%, което може да доведе до някои фискални и бюджетни проблеми. Дали комисията гледа по-далече в перспектива и дали прави анализ по какъв начин това ще се отрази на фискалното положение на държавите членки, например Латвия, Литва и други. Благодаря ви много, господин Домбровски, за отговор. Първо, по въпроса за макроекономическите дисбаланси, за процедурата, ние доразвиваме работата ни в контекста на процедурата за макроекономически дисбаланси. и не се предвиждат някакви сериозни промени в контекста текста на нестандартната парична политика, която споменахте, защото тази политика помага на държавите да намалят дълга си, тъй като намалява лихвените проценти по заемите и ние призоваваме държавите да използват тази възможност, за да намалят дълга си. Споменахте, ако сме имали европейски семестър преди 15-20 години, преди кризата, дали можехме да констатираме макроекономически дисбаланси в държавите членки, които се превенят в програмни държави, да се смекчи кризата. Тук аз съм напълно съгласен с вас. Причината, поради която европейският семестър беше въведен, беше резултат от полуките от световната финансова и економическа криза и е от кризата в еврозоната. За следващата многогодишна финансова рамка това не е тема на днешната ни дискусия. Както знаете, предложението на комисията беше направено в контекста на Брексит, което означава, че трябва да се запълни празнината, която ще бъде оставена след напускането на Обединеното кралство, което означава, че трябва да се намалят финансовите средства за някои традиционни сфери, като селското стопанство, кохезионната политика и прочее, и да се намалят средствата за някои други приоритети. Трябва да се направи преоценка също на приоритетите. В контекста, контекста на дългосрочната устойчивост на Пенсионните системи и на жилищното строителство също се имат предвид тези аспекти. Господин Джентилиони, няма кой знае какво да допълне към казаното от Валдис. Опита ни през последните години показва, че трябва да се задели известен политически капитал за преразглеждане на правилата ни – макроекономическите дисбаланси, процедурата за макроекономически дисбаланси е важна, за да се види по какъв начин се е процедирало през последните години. Е много важно да се направи оценка на евентуална промяна в правилата ни. Ясно е, че Наблюдава се как се намалява дефицита през последните години. Други аспекти от правилата ни не позволяват е, толкова възможности за постигане на конкретни резултати, за съжаление, което означава, че дискусията, която ще започнем следващата седмица, ще бъде много полезна. Антонио Риналди от е, групата ИД има думата. Благодаря ви, господин госпожо председател, господа комисари. Искам да говоря за фискалният договор, за договора за стабилност. Бихте ли дали пояснение? Последният член на този фискален договор, на 16, казва, че 5 години след влизането в сила, след януари 2013 година, ще бъде част от договорите. Това все още не се е случило. Затова въпросът ми е, знаете ли, че член 2 от фискалният договор показва, че договарящите се страни трябва да го прилагат по същия начин, както се прилагат договорите. Този фискален договор трябва да съответства на договорите, но в неговия член 3, 1а, се посочва, че публичната администрация и нейния бюджет трябва да бъде или балансиран, или в излишък. Но има проблем. Двата договора, Мастрихският и Лисабонският договори, върху които почива Европейския съюз, заявяват, с казват, че 3% е допустимия дълг? Кое има а, примат? Двата договора или пък а, фискалния договор? Дали а, прегледа ще сложи, а, е, ще доведе до яснота в това отношение? Господин Домбровски за отговор. Благодаря ви за поставените въпроси. Те са напълно основателни. Първо, транспонирането на фискалния договор в правната уредба на Съюза е предвидено в самият фискален договор. Затова Европейската комисия, предходната комисия, направи подобно предложение, а именно да се транспонират принципите на фискалния договор в законодателството на Съюза. За съжаление, не е постигнат особен напредък по това предложение на комисията от страна на съвета. Съветът очевидно предпочита да запази между правителственият подход. Но предложение от комисията има. Що се отнася до правилото за балансиран бюджет срещу 3% дефицит. Мисля, че тук няма противоречие, тъй като пакта за стабилност и растеж предвижда балансиран бюджет по време на економическия цикъл, без да се надвишават 3% от БВП в времена на економически трудности. Така се запазва е правилата, заложени в пакта за стабилност и растеж, които сега се осъществяват, е, как това да се преведе в съответствие с средносрочните бюджетни цели. Тук има различни интерпретации за държавите, където дългът е, е висок, и е създава проблеми за фискалната устойчивост, тогава средносрочната цел е да има бюджет, който да е балансиран в структурно отношение или пък да има излишък, излишък. Други страни, които няма такъв проблем, могат да се допусне структурен дефицит до 1% от БВП. Затова ние поддържаме това, което е предвидено в пакта за стабилност и растеж. Господин Джентилиони. Няма кой знае какво да добавя. След като чухме казаното от Валдис. От една страна е общностната логика, от друга страна е междуправителствената логика. И това е предизвикателството, интегрирането на пакта за стабилност и растеж в законодателството на Съюза. Именно за това, може би, няма достатъчно мнозинство в подкрепа на предложението на Европейската комисия. Така че този въпрос остава висящ. Също трябва да се има предвид и предпазните мерки, които се предвиждат за отделни държави. От ЕКР господин Фито. Благодаря. Искам да се спра отново за пакта за стабилност. Беше казано вече няколко пъти, че целта му да бъде този пакт по-ефикасен, да действа по-добре. Как действа това на практика? Дали ще бъдат внесени промени под формата на директиви в съществуващата рамка? Ако видим каква е рамката във времето, все още няма такава. Може би държавите членки няма да разполагат с достатъчно време, за да при осъществят нужните промени по време на бюджетния цикъл, който започва още през април. Следващият ми въпрос се отнася до бюджета като цяло и многогодишната финансова рамка. Въпреки, че се предвиждат съкръщения в бюджета за селското стопанство и за кохезионната политика, ние чухме казаното от господин Добровски, стои също и въпроса за Фонда за справедлив преход. Считам, че има някои въпросителни в това отношение, защото изглежда ще се вземат средства от една страна и ще се предоставят на друга. Ние искаме да има съответствие между пакта, Зеления пакт Изглежда обаче някои страни, че ще поемат повече съкръщения, отколкото други. Господин Домбровски за отговор. Uh, indeed, uh, been, uh... Да, първо по пакта за растеж и стабилност. Имаше данни за аспектите, който, който вие, които вие повдигнахте за организиране на по-добра ефективност. И действително виждаме, че има възможност за упростяване на пакта и това е причината, поради която много сериозно разглеждаме предложенията на Европейския фискален съвет, който всъщност предлага да се предвижим по-далече от а, такива показатели като структурния дисбаланс и така нататък, които не са проследяеми и които са добър принос към економическата теория, но много трудно се е, обясняват и е, са много променливи и в крайна сметка е много трудно да се обясни каква е нашата оценка за фискалните решения, които са взети. Картината е много различна от тази гледна точка. Така че по-директно е, проследими показатели, като да речем по е, разходите, е, е евентуално добър начин на действие. После по въпроса за фонда за справедлив преход в съответствие с в контекста на многодишна финансова рамка. Много е различна ситуацията от момента, в който комисията направи своето първоначално предложение и сме съгласни, че този фонд за справедлив превод, преход не трябва да е за сметка на селскостопанска кохезионна или която да била друга политика. Това е точно причината, преди която ние предлагаме допълнителни половин милиард евро за фонда за справедлив преход, освен настоящата многодишна финансова рамка. Благодаря, господин Джентилони. Както казах в началото на обсъждането, няма как да знаем как, как ще завърши точно прегледът. Дали ще трябва да подготвим някакви препоръки, някакви законодателни предложения, например съобщението от 2015 година за гъвкавостта се оказа много значително за управлението Е, управлението на пакта. Така че ще трябва да видим как ще протечат, протекат а, е, прегледите, за да видим какво ще се случи. Господин Фито казва, че закъсняваме, но нашият ангажимент е да се а, е, извърши този преглед колкото може по-скоро. Правим го едва два месеца след началото на новата комисия. Имаме ясно послание – което а, председателката на комисията също споменава своето обращение към парламента, а именно, докато не бъдат преразгледани правилата, естествено а, трябва да има гъвкавост при прилагането на пакта за растеж и стабилност. Що се отнася до а, справедливия преход и справедливото разпределение на ресурсите, естествено, че съществува риск, но ние бихме искали да го избегнем. И ми се струва, че а, след като сме отворили тези теми за дискусия, а, се надяваме да избегнем този а, риск. Следва господин Жозе Гусма от КУЕ. През последните 4 години, в последния политически цикъл, нашето правителство като че ли има много по-добра добра ефективност, 10 точки намаление в задлъжнялостта и редица други, като растеж в БНП. Но въпреки това се прилагат политики, които комисията не одобрява на всяка а, стъпка. А пък а, резултатите надвишиха очакванията на комисията, прогнозите на комисията, които всеки път не бяха точни. Комисията продължава да включва Португалия в списъка на държави в риск. Бюджетните правила се използват като начин да се а, третират различни държави членки, които трябва да бъдат а, равнопоставени трябва да има изключение от правилата за дефицита, а не някакви а, спорадични отношения, които случайни а, класации, зависещи от а, размера и влиянието на държавите. А, има ли комисията някакви мерки за държавите, които винаги са били в излишък а, през последните 10 години. А, търговски а, излишък а, над 7,5 има, т.е. средно 7,5 в последните 10 години има Германия. Минимум 6% всяка година. Нидерландия има подобни нива, достигащи 9%. Какви мерки предприем, ще предприеме комисията, ако се нарушат правилата за търговския излишък? Защото това е опасност а, за Европейския съюз. Комисаря Домбровски си има думата. На първо място Португалия и фискалното изпълнение там, когато Представяхме пакета през есента заедно с комисар Джентилони. Когато по... представихме този пакет, ние направихме разграничение между различните състояния в държавите членки и подчертахме а, с а, държавите членки с висока задължняност, които не са използвали достатъчно добре добрите економически нива. Португалия не беше сред тях, така че определено а, подходът към. А, задлъжнялостта е, работи и бюджетният дефицит е намалял. Всъщност е, следващата година се предвижда и лек излишък. После по въпросите за макроекономическия баланс и държавите с е, излишък по текущата сметка. Именно това е причината, поради която Германия и Нидерландия са в процедура по макроекономически дисбаланс и за, именно заради това правим по-отблизо следим политиките в тези държави. А, и подчертаваме на тези държави, че трябва да използват фискалното пространство за да стимулират на първо място инвестициите и а, особено тази година виждаме много сериозни пакети а, в Нидерландия, в Германия и намираме това за съвсем навременно в контекста на цялостния економически цикъл. Благодаря много. Господин Джентилони, преди да ви дам думата, ще обявя, че до тук спира устния превод за днешното заседание, така че от тук нататък продължаваме на английски, казва председателката